Председателят, скъпи колеги, можем да започнем заседанието. Първа точка от дневния ред – приемане на дневния ред. Нека ви припомня, че гласуването по становището на господин Фелнер за типовото одобрение, предвидено за утре по точка 11, е отложено за заседанието ни на 28. Ако няма възражения, проектът на дневен ред може да бъде прият с това изменение. Имам три съобщения. Среща на работната група Live. Тази среща ще се състои утре, 8 ноември, от 13 до 15 часа. Зала АСП 3G2 ще участват длъжностните лица, отговарящи за програмата Live в ГД Околна среда и Изпълнителната агенция за МСП. Ще могат да участват всички членове на нашата комисия. Доклад за мисията на нашата комисия в Рур и Есен, Германия, регионалната асоциация там, състояла се на 19 и 21 септември. Разполагате с текста на доклада в папките си. Съвместното заседание на Агри, Енви и Итре ще се състои в Страсбург понеделник, 21 ноември от 19 часа. Ще обсъдим стратегията на Европейския съюз за горите с участието на комисар Холган. Проектът на дневен ред ще бъде разпространен скоро. Днес има устен превод с 21 езика. Досието от заседанието е достъпно в електронен вариант. Заседанието ни ще се излъчва и на живо по интернет. Нека ви припомня, че трябва да одобрим протоколите от заседанията от 23 и 24 май, 21 юни, 11 и 12 юли и 8 септември. Ако до края на заседанието няма възражения, протоколите ще се считат за прияти. Преминаваме към точка 5 от дневния ред размяна на мнения с господин Герд Дансет, изпълнителен директор на Агенцията по химикалите. Както знаете, редовно провеждаме диалог с тази агенция в рамките на годишната размяна на мнения. Днес имаме възможност да обсъдим работната програма на агенцията, най-вече стратегическите цели за до 2018 година. Веднага ще дам думата на господин Дансет, след това ще има възможност за дискусия с членовете на комисията. Имате думата. Good afternoon. Благодаря. Добър ден. Господин председател, госпожи и господа заместник председатели, уважаеми госпожи и господа депутати, радвам се, че днес има възможност да участвам в размяната на мнения за дейностите на агенцията. Ще се опитам да разгледам приноса на агенцията ни в по-общ контекст. Ще се спра най-вече върху действията, които предприемаме в отговор на предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес. Ще се спра и върху някои лични мои предизвикателства. С удоволствие ще изслушам коментарите ви и ще отговоря на въпросите ми. Живеем в времена изпълнени с предизвикателства. Гражданите са все по-разочаровани, економическият растеж е муден, има загриженост във връзка с климатичните промени и замърсяването. Вие играете ключова роля при действията за справяне с тези предизвикателства. Всяка европейска институция трябва да допринесе за намирането на решения. В противен случай ще сме само част от проблема. Ще се спра върху работата, която върши моята агенция, но нека първо се спра върху онова, с което се справяме добре. Играем водеща роля по пътя към по-безопасни химикали, нещо с което се гордеем. Преди много време Марк Аврели е казал, че подражанието е най-искрената форма на ласкателство. Можем да се ласкаем от това, че толкова много страни по света са вдъхновени от това, което правим – областта на химикалите в Европа. Ще се спра първо върху положителните резултати, които постигаме в полза на европейските граждани. Благодарение на нас Европа е по-безопасна. Постигнатите подобрения, разбира се, не са постигнати от днес за утре. Регламентът РИЧ сам по себе си бе революционен, но промените по него са с еволюционен характер. Това не звучи особено вълнуващо, не е нищо ново. Факт е обаче, че този законодателен акт, който приехте преди 10 години, има осезаемо положително въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Ще ви дам един конкретен пример за това за това, че този регламент допринася за опазването на околната среда и за економите на разходи. Имам предвид уловото. Наскоро лово се съдържаше в редица продукти, като ципове в облеклото или рециклирани пластмаси. Знаем, че дори излагането на ниски количества на лово може да доведе до тежки вреди и постоянни увреждания, най-вече за децата под 3 годишна възраст. Сега, благодарение на РИЧ, съдържанието на лово е ограничено в редица продукти. Така 13 милиона малки деца вече не са изложени на улова, могат да учат по-добре, което води до економии в образованието. Има много други примери за стотици опасни вещества, които са обект на по-строг контрол или на наблюдение. Дружествата в Европа използват по-широката информация, с която разполагат за веществата все повече дружества поемат инициативата за постепенното извеждане от употреба на опасни вещества. Това е добра новина за европейските граждани. Освен това, част от приноса ни е и увеличаване на осведомеността на знанието. Кофи Анан е казал, че знанието е власт, а информацията е свобода. Рич дава на гражданите както власт, така и свобода. Миналата година ви докладвах за подобрените възможности за търсене на информация за химикали на страницата ни в интернет. Днес с голямо задоволство мога да ви уведомя, че този инструмент е използван от 2 милиона граждани, откакто се задейства през месец януари. Гражданите го използват, за да получат конкретна информация за въздействието на химикали върху тях самите, техните семейства, работниците, потребителите и околната среда. Тази информация въздейства върху избора, който правят гражданите. Става дума за най-обстойната база данни на химикали в света, съдържаща лесно разбираеми данни за 120 000 вещества. Нещо повече, сега работим върху изготвянето на версия, която може да бъде сваляна на компютър. Така редица заинтересовани страни ще могат да анализират и сравняват данните по творчески начин. Освен това, разполагаме и с данни, които са по-полезни за гражданите. Затова и работим по създаването на нова страница в интернет, специално за гражданите. Тя ще съдържа информация за наноматериалите. Ние ще подслоним Европейската обсерватория за наноматериалите, както поиска от нас комисията. Правим всичко, което е по силите ни, за да дадем на потребителите по-надежна информация за наноматериалите, на които са изложени гражданите все по-често пряко се обръщат към нашата агенция. Нещо, което оценявам, тъй като то е доказателство за доверието ни към нашата работа и съветите, които им даваме. Най-горещите теми, по които гражданите се обръщат към нас, няма да ви изненадат. Сред тях е глифозатът, проявихме готовност спрямо гражданите, обяснихме им хармонизирания процес на класификация. Публикувахме декларациите за интереси на всички участващи в работата. Проведохме и обществени допитвания. Организирахме също така и представения от основните заинтересовани страни. Надявам се, че Комитетът за оценка на риска ще може да излезе със становището си за глифозат преди лятото на идната година. На второ място – изпитването на химикали върху животни. Гражданите се свързват с нас, тъй като искат да се сложи край на тези изпитвания или поне да бъдат сведени до абсолютен минимум. Както знаете, не е възможно да се сложи окончателен край на тези изпитвания, докато няма альтернативни възможности за информация за свойства като карциногенност или репродуктивна токсичност. Но правим всичко възможно за разпространяването на альтернативи сред дружествата. The second issue that I highlighted at the Вторият въпрос, върху който се спрях в началото, е мудният економически растеж. Income... Химическата промишленост и металодобивът са от основно значение за економиката, тъй като са източник на доходи. Те са и гръбнакът на производствения сектор в Европа. Една добре функционираща химическа промишленост, произвеждаща материали, за които се знае какви рискове проистичат от тях и при които тези рискове могат да бъдат контролирани, е от основно значение за целия производствен отрасъл. Унези продукти, които са в съзвучие с изискванията по РИЧ, имат предимство по отношение на маркетинга си в света. Нещо повече, окоръжаваме новаторските дружества да намират по-безопасни альтернативи на опасните вещества. Неодавнашни проучвания от американски учени показват, че европейското законодателство в по-голяма степен допринася за това от американското. Освен това, след влизането в сила на РИЧ, са били регистрирани над 1500 нови по-екологосъобразни химикала. Трябва да се прилагат новаторски действия трябва по-бързо да се реализират идеите на дружествата на пазара. За това допринася и РИЧ, като предвижда по-малко законови изисквания запуснатите наскоро на пазара химикали и химикалите в научно-изследователската и развойната дейност. Трябва да вземем предвид обаче и натовареността, както и разходите, проистичащи от РИЧ. Това въжи най-вече за онези вещества, които се произвеждат в малки количества от по-малки дружества, както и за вещества, предизвикващи голяма загриженост. Работим усилено заедно с, заинтересованите страни по този въпрос. Други европейски институции също могат да се включат, за да подпомогнат по-малките дружества. Well, това ме отвежда до един друг важен въпрос, свързан с економическия растеж и конкурентоспособността. Европейските дружества са инвестирали немалко време и средства в генерирането на данните, изисквани по РИЧ. Много е важно тези инвестиции да имат възвръщаемост, както под формата на по-безопасни химикали, така и под формата на спазване на законовите задължения – от страна на дружествата. При всички положения данните генерирани по РИЧ могат да се използват за защита на работниците, за разработването на законодателни актове за качеството на водите и въздуха. Ако дадем възможност за това на законодателно ниво, ще помогнем в голяма степен на европейската индустрия. От РИЧ проистичат разходи за бизнеса, но този регламент е и двигател за новаторството. Затова трябва да се възползваме от инвестициите в областта на безопасността, направени от европейските дружества. На трето място се спрях върху загрижеността във връзка с климата и необходимостта от възобновяеми ресурси. Данните, които събираме, са от изключително голямо значение за създаването на представа за въздействието на химикалите върху околната среда. Химикалите са неизменна част от кръговата економика. Не може да има кръгова економика без по-добра информираност за и по-добър контрол върху най-опасните химикали. Ние можем да изиграем подпомагаща роля при разработването на европейски политики в тази област. Комисията ще трябва да реализира своите амбициозни планове с помощта на агенциите, които докладват на вашата комисия, подобно на моята. Нека се спра върху три свои лични предизвикателства. Както знаете, предстои последната година от мандата ми. Вдъхновяват ме думите на президента Обама. Според мен аз само участвам в штафета. Задачата ми е да предам штафетата на наследника си и да му дам възможност за добър старт. Тук има три проблема, според мен. Първо, срока за регистриране по РИЧ, който е 2018 година. Единствено, ако този крайен срок бъде спазен, ще имаме пълна информация за всички химикали на европейските пазари днес. Компаниите до края на този период ще регистрират много повече химикали, от когато и да било, включително и химикали с обем на производството от по един тон годишно. Загрижен съм във връзка с две неща. Първо, много компании все още не осъзнават какви са задълженията им, а други са решили да не регистрират, но не са уведомили клиентите си за това. Това може да се отрази изключително отрицателно върху клиентите които разчитат на химикалите на тези компании. Производителните дружества трябва да са сигурни, че химикалите, произвеждани в малък обем, са регистрирани от техните доставчици. Има и още нещо, което ме тревожи, а именно продължаващият проблем с качеството на данните за немалко химикали, регистрирани до момента в нашата агенция. Около две трети от всички досиета, които сме разгледани до момента, съдържат ненадежни данни, най-вече за дългосрочното въздействие на химикалите. Тези недобри данни не ни дават добра информация за реалните рискове, свързани с използването на опасни вещества. Както ние, така и държавите членки се съсредоточаваме върху досиета по химикали, будещи особена загриженост. Този проблем трябва да бъде решен дори и ако трябва да се направят изпитвания върху животни. Не можем да разчитаме на официалния бавен процес на вземане на решения. Засегнатите отрасли трябва да подобрят качеството на данните, така че да се достигнат стандартите по РИЧ. Вие можете да окажете допълнителен натиск в това отношение. Третият въпрос, който ме тревожи е процесът на издаване на разрешителни, вземането предвид на социално-економическите фактори в това отношение. Вие започнахте процес на преразглеждане на тази процедура на 25 ноември 2015 година. От тогава на само управителният ни съвет е свършил немалко работа. Предприехме и практически действия. Проведохме ползотворни разисквания с комисията, членовете на вашия парламент и заинтересовани страни на тема, подпомагащата роля на социално-економически анализ при управлението на риск. От практическа гледна точка изготвяме наръчник за дружествата, който ще доведе до по-добри заявления от гледна точка на социално-економическото въздействие. Заедно с комисията работим за упростяването на процеса на подаване на заявления за веществата, произвеждани в малки количества и за резервните части. Освен това сме предвидели и по-строги правила за изготвянето на становища от наша страна, така че становищата ни да са по-разбираеми и по-последователни. Ще докладваме резултата от работата на управителния ни съвет в писмена форма. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря, че за пореден път ме поканихте на ваше заседание, както и за постоянния ви интерес към нашата работа. Нека отдам и дължимото на депутата за връзка, госпожа Джули Гърлин, която прояви изключително голями ангажираност и разбиране. Радвам се, че ваша делегация ще ни посети в Хелзинки следващата година. Надявам се да видя някой от вас и сътрудниците ви по време на краткия брифинг, чийто домакин утре ще е Джули в Европейския парламент. Надявам се, че за вас това ще е възможност по-подробно да се запознаете с настоящата ми работа. Благодаря. С удоволствие ще отговоря на въпросите Благодаря. Преминаваме към дискусията. Давам думата на госпожа Гърлинг, нашия депутат за връзка с агенцията. Благодаря, господин председател, Благодаря, Герт, за любезните ти думи. Няма да се занимая с конкретни въпроси по твоето представяне. То бе много изчерпателно. Искам да повдигна един въпрос, който ми бе представен от различни предприятия, както и от НПО. Става дума за предоставянето на информация. Вие засегнахте тази тема отчасти също. Въпросът е, че имаме различни агенции. Вие, ЕФСА, ЕМА. Това са агенции, които събират сходна информация и тази информация ще продължи да се увеличава, особено когато продължим работата си по дизрупторите. Нека да поговорим за това как да подходим с, към разпространението на информацията, поверителността, формата и така нататък. Всяка една от агенциите подхожда към информацията по различни начини, в зависимост от вътрешната политика на същата, което пък зависи от представителството. Не може ли агенциите да се разберат е, и да предоставят един хармонизиран подход към данните, особено тези свързани с безопасността? Знаете, хората се безпокоят особено за тестването на химикали върху животни и здравия разум показва, че Рич е увеличил броя на лабораторните е, животни, използвани за тестване. И тъй като това е ясно, че се случва, а националните регулатори също събират информация, подават я към агенциите и към дружествата, смятам, че сега е моментът да се обърнем към агенциите и да поискаме хармонизиран подход, и то е ефективен такъв, и нашата комисия трябва да е водеща в този смисъл. Най-добрият начин, според мен, е да се организира едно изслушване – на него може да чуем и трите агенции. по-неформално изслушване, за да можем да нахвърляме идеи. Значи, на първо място, съгласни ли сте, че това е нужна инициатива и на второ място, вашата агенция би участвала в такъв процес, ако такъв започне? Thank you very much. Благодаря. Продължаваме с заместник-председателя Поц. Благодаря. Много се радвам, че сте тук. Знаете, че аз много харесвам вашата агенция и нейната работа. Сигурно си изпомняте, че миналата година Европейския парламент излезе с една резолюция, прията с голямо мнозинство, което се занимаваше с рециклирано ПВЦ. Имаше подадено разрешение от вашата агенция и нейните комитети, макар че влиянието върху жените бе зловредно. Направихме семинар за социално-економическите елементи на този въпрос заедно с вас. Благодаря ви за положителния подход. Така или иначе обаче има един провокативен въпрос. Къде се намираме сега за, с комитетите на вашата агенция? Те ще променят ли своите практики? Ще могат ли да отхвърлят а, такива жалби или пък онези, които показват а, висок риск и а, търсят альтернативи? Благодаря, госпожа Дали. Thank you, Chair, and thank you, Благодаря. Благодаря, че сте тук с нас. Искам да спомена списъка с 170, 17, извинете, вещества по плана за действие на комисията за периода 17-19 година. Броят на веществата за до година е 24 и той е много по-нисък от този в предходни години. Вашата агенция казва, че трябва да направи проверки за съответствие на голямата част от веществата, преди да започне самата оценка. Съгласна съм, че до известна степен това е така, но има някои въпроси, които възникват в този смисъл. Как ще направите така, че няма да възнаградите онези дружества, които не предоставят достатъчно информация и така забавят контрола върху техните вещества, в някои случаи дори с години, преди да започне оценката. За да може Европейската комисия до 2020 година да включи всички вещества в списъка, би трябвало да се работи по-бързо и по-ефикасно. От друга страна обаче има известна тревога за това, че действията по опасните химикали като че ли не напредват. Как ще се справите с този проблем? И възнамерявате ли да спазите поставената цел? Благодаря. Благодаря, господин Демесмекер. Благодаря, ще говоря на холандски. Ето ме. Благодаря за вашето представене, господин Дансер. В стъпителните си думи говорихте за кръговата економика. Моят въпрос е свързан с работата ми като докладчик е, в сянка на моята политическа група ЕКРЕ по пакета за кръговата економика и за това ще задам такъв въпрос. Планът за действие на Съюза за кръговата економика иска да насърчи развитието на пазарите за вторични суровини. И така стигаме до политиката за химикалите. Част от тях са опасни и може да се окаже, че остават с години в потока за рециклиране. Имате планове 2017 година да се преценят различните политики, възможностите за законодателство, за отпадъците и рециклирането. И по-специално, може ли да се намали броя на опасните вещества при рециклирането? В своето представене, казахте, че искате да играете роля в тази сфера. Какво имате предвид, казвайки това? Вашата агенция ще участва ли в процеса? И също ми е любопитно да ми кажете в светлината на дискусиите, които протекоха, как виждате вие бъдещето на тази сектор. Също така може ли да ни кажете каква е подготвителната работа, която тече по въпроса. Благодаря. Благодаря, госпожа Мейлер. Ähm, <clears throat> благодаря, господин председател. И аз искам на свой ред да ви благодаря за изложението. Благодаря ви и за работата ви като цяло, тъй като според мен сте натоварен с немалко задачи. Благодаря за работата ви, както на вас, така и на вашите сътрудници. Имам два въпроса. Първият се отнася до изявление на комисар Андрюкайтис, който заяви, че ще работи по-активно по отношение на ендокринните дизруптори. На вашата агенция се пада важна роля в тази област. Готови ли сте да я изиграете? Мислили ли сте вече по въпроса? Какви подготвителни действия сте предприели до момента? Вторият ми въпрос. Говорихте за изпитванията на химикали върху животни. Както знаете, има голям научен напредък по създаването на тъкани, върху които също може да се правят изпитвания. Не е ли възможно в дългосрочен план да се премине изцяло към този метод, да не се правят вече изпитвания върху животни, а вместо това върху изкуствено създадени в епроветка тъкани? Това би било по-бързо, би било също така и по-економично. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и за презентацията. Аз искам да говоря за фитосанитарните продукти. Когато се преразглеждаше регламента за, за биологичното земеделие, парламента и съвета трябва да разработят нова рамка до края на годината за използването на фитосанитарни продукти. Колегите от Комисията по земеделие е, предвиждат да се разреши определен процент на използване на пестициди в е, биологичното земеделие вашата агенция, която се занимава и с насърчаване на иновациите, но също така и с закрила на здравето и околната среда, нека да се обърна към вас с апел за това да се обърне внимание какъв риск представляват тези вещества. Първо, биопроизводството ще загуби своята добавена стойност, репутацията на своите продукти – защо трябва да се санкционира един а, сектор на качествена продукция, когато не може дори да се посрещне търсенето на подобни стоки. Че 88% е доверието в производствата на биоземеделието и рискуваме това доверие да бъде загубено. Освен това, ще загубят малките, нормалните по размер стопанства. В рамките на новия регламент трябва да има мерки и за опазване на здравето, но и не да се свалят стандартите на земеделското производство. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Не знам дали и други депутати искат да се изкажат. Не. Заповядайте за отговор, господин генерален директор. Благодаря, господин председателю. Благодаря на депутатите за въпросите и наблюденията. В хронологичен ред ще отговарям на въпросите. Започвам с въпроса за създаване на единен формат или хармонизиран формат за подаване на информация за безопасност, който да се ползва от всички агенции. Ще ми е интересно да участвам. И се работи по въпроса. за намиране на един общ формат с ЕФСА за пестицидните вещества, където и двете агенции имат компетентности. И продуктите, които съдържат тези активни пестицидни вещества. Ние се занимаваме с класифицирането на активните вещества при пестицидите. И така, там има напредък. Имаме един, е, един напредък към постигане на такъв общ е, формат за подаване на информация от държавите членки, които се занимават с научни изследвания в тази сфера. Има научни изследвания е, върху пестицидите. Има напредък също така за постигане на съгласие за това, че данните трябва да бъдат представени под един формат, който се нарича Юклид, за предоставяне на информация. И така ще се подава информацията в резюмиран вид. Да, Искаме да участваме, за да се постигне напредък. Ако поемете някаква инициатива, ние ще се включим с удоволствие. Що се отнася до резолюцията, която приехте миналата година? За заявление за разрешение за ДХП в рециклирани вещества. Обещахме и изпълнихме. Ще обсъдим напредъка с нашия управителен съвет, преди да ви отговорим в началото на едната година. През декември ще се проведе заседанието за вземане на решение. Това означава, че стандарта на информация която постъпва, трябва да се завиши, без обаче това да води до допълнителни разходи. Трябва да се постигне равновесно положение между подробността за адекватна информация и степента на изчерпателност на тази информация. Също така Законодателството повелява, когато не е достатъчно качествена информацията, която е подадена да се стигне до становище, да се даде една възможност на подалия заявлението да подобри информацията. Често това се тълкува погрешно и се смята за помагане на кандидата и едва ли не да му се върши работата вместо него. Това е погрешно разбиране. Не сме ние тези, които извършват работата. Докладчиците обаче трябва да зададат точни въпроси и да дадат една последна възможност на заявителя. И според нас е ясно, че ако той не предостави такава информация, и ние не можем да приемем положително становище, то тогава не трябва да го правим. След това, по последния, последния кореп списък, броят на веществата наистина драматично намаля, защото Трябва да се направи една първа проверка за съответствие, преди да се направи оценка на веществата. Има решение на апелативния комитет, който анулира едно такова решение. Основният елемент а... него бе стандартна информация, която трябваше да бъде проверена при проверката на съответствието. Това е основната причина, поради които има различни вещества, които, е, има, извинете, брой вещества много по-малък от предишния. Няма да остане обаче такъв броят. Когато проверката за съответствие приключи, информацията потече, то тогава държавите членки вече могат да направят оценката на веществото. Как е, можем да избегнем нискокачествена информация, която да идва при нас? Променихме практиката си и вече не разчитаме само на компютрите, е, за да контролират те информацията, която постъпва по отделните преписки. Не, сега ръчно правим проверка, когато сметнем, че е необходимо, за да сме сигурни, че има ясно, е, ясни аргументи, защо са от някои резултати от изпитвания липсват или не са достатъчно качествени. Още нещо, което ще обсъдим с държавите членки и с нашия съвет е до каква степен свободният капацитет в държавите членки, който е наличен, не може да се използва за постигане на по-високо качество. Пример, съвместна работа заедно с промишлеността. Не може ли да има доброволни споразумения с дружествата за подобряване на качеството на данните. И това ще обсъдим с държавите членки този месец и ще започнем пилотен проект до година с доброволно изявилите желания държави членки и дружества. Няма да чакаме а, решение за оценка, за да се подобрят преписките. Това е, което се опитвам да постигна в момента. Що се отнася до въпросите за кръговата економика? Да, обсъдихме темата с комисията, едно първо обсъждане в е, първото полугодие, как е, можем да им помогнем при разработването на по-конкретните политически документи. Вие коментирахте конкретно анализа за политическите възможности или варианти, който ще бъде изключително важен за вещества, които е, са от особено значение те да бъдат не само рециклирани, но и връщани обратно в е, системата. Очакваме комисията да излезе с конкретни предложения и да се обърне към нас за консултация по тези предложения. Така сме се споразумяли да процедираме. За сега не сме получили никакви проекто предложения. И затова после ще ни стане доста напрегнато с графикът. коментарите за веществата и критериите за веществата, които нарушават еднокринната система, е, както за пестициди, така и биоциди. И ние, и ЕФСА, и е, нашата агенция сме готови да следим отблизо политическият дебат, който те първа се разгръща и който ще приключи с окончателното изготвяне на критериите от комисията. Ние подаваме своите научни консултации в такъв смисъл, когато се срещат страните членки в работата по този тема. Също така изготвяме и общи насоки, както за пестицидите и за биоцидите. Най-важно е да се знае, че не е необходимо да има отделни, отделен набор за критерии за едните или за другите. Можем да ги използваме и в е, двете области. Най-важното е да има такива критерии и да е сигурно, че е, вещество, което е класифицирано като нарушаващо ендокринната система, към него има еднакво отношение по различните законодателни текстове, защото определено общество, било то биоцид или пестицид, може да се използва за различни цели. После, политиката в областта на фитосанитарните мерки. Тук трябва за сега да остана не толкова готов да помагам, просто защото нашата агенция няма отношение към тези теми. Тези вещества са в прерогативите и отговорностите на ЕФСА. Тя има отношение към изготвянето и на политики. Ако, разбира се, се обърнете с искане да бъдем консултирани, ние можем да помогнем на Европейската агенция за безопасност на храните. ЕФСА. Забравих да се върна на въпроса, който споменахте за изпитването на определени продукти върху животни. Като че ли вече се вижда края на подобни е, тестове. Аз казах и в презентацията си, че е постигнат е, значителен напредък е, в приемането на нови видове тестове, включително инвитро в законодателната уредба. И е, сега, за съжаление, за дългосрочните въздействия на химически продукти, примерно дали те могат да се превърнат в канцерогенни, настоящите е, тестове, с които разполагаме, не са достатъчни, за да покажат дали едно подобно е, развитие на техните качества може да се случи или не. но отново сме, да кажа, готови сме да преразгледаме регулаторните разпоредби за приемливост на съответните методи за изпитване и ще излезем с доклад за това доколко науката помага в намирането на альтернативни възможности за провеждане на подобни тестове. До година ще имате повече информация и резулт за нашите проучвания по този въпрос. Благодаря за отговорите. А, бас, извинявайте. Uh, Един допълнителен въпрос. Може би пропуснах малко по-късно влязах, за което се извинявам. Ако разбирам правилно, вие казахте, че две трети от преписките не са допълнени, т.е. Е, данните не са достатъчни. И е, мисля, че споменахте цифрата две трети. И същевременно вие казвате, че до края на следващата година е, е много важно да бъде приключена работата. Сега, от 10 години работите и две трети от преписките не са пълни. Какви мерки са ви необходими, какъв натиск можете да окажете, за да получите съответните данни. Много така сериозни неща казвате. Какво ще се случи в края на кращата, ако тези преписки или досията си останат незапълнени? Отново, е, не казвам, че не са запълнени, не са пълни. Те не отговарят на изискванията което означава, че трябва да разгледаме качеството на заявките за изключения, защото е, много често се случва да няма изследвания за дългосрочни въздействия от страна на индустрията. И в законодателството има възможност да се докаже научно, че подобни изпитвания не са необходими за някои вещества. И тук е въпроса дали нашите специалисти ще приемат съответните обосновки за избягване на тези на, тестове. И вече трябва да се реши дали ще искаме да се направят тези е, тестове или ще искаме други е, альтернативи. Ако индустрията може да излезе с аргументи, които са научно обосновани, ние можем да ги приемем. В такъв смисъл, политиките, възприете от наша страна, е да обръщаме внимание максимално на вещества, които потенциално са рискови, които са най-важните и да не си е, губиме времето с относително невинни химически вещества. Да се съсредоточим върху тези, които вече имат доказани е, вредни въздействия, особено краткосрочно. За това се спираме на тях, от една страна. И второ, аз определено очаквам с е, е нетърпение да постигнем доброволни споразумения с отделни отрасли, да си е, попълнят съответните преписки и те да са в е, съответствие с изискванията. Защото това ще спече, спести много време, много усилия. Защото в противен случай трябва да се направи проверка на обосновката, после да се направи оценка на веществата, после да се направи е, анализ на възможните варианти и едва тогава да се направи оценка на е, мярката за редуциране на риска. Това отнема много години, затова и искаме да съкратим този период, да намерим един е, по-творчески начин да постигнем споразумение с отрасъла, така че те да се ангажират е, съвместно с нас в е, едни разумни граници да преведат съответните досиета в съответствие. Сега вие говорите за доброволни подходи, така за временно графици. Това е много слабо като постановка за мен. Ако, отговорът е, ако индустрията в края на краищата не направи това, което искаме и не се споразумеем, тогава ще излизаме с е, е, съответните решения и ще се прави оценка на съответните вещества. До година какво правите? До година ще се прави пилотно, пилотно а, проучване на някои от отраслите. Председателят госпожа Пирик поиска отново да вземе думата, но е време вече да приключим, защото имаме и други много важни точки в дневния ред. Заповядайте, е, госпожо Пирик. Тази тема се обсъждаше много а, миналата година в а, Нидерландия. Тук мина през нашата комисия ни, директивата за нитратите. А, също по отношение на животновътството има много крави, които ще трябва да бъдат подложени на мерки. Може ли да се търсят мерки, с които да не бъде засегната толкова тази индустрия? сега, ние не отговаряме за не сме ние отговорните за това. Първо, всичко, всички разпоредби, свързани с нитратите, се регулират от директивата за качеството на водите. И не сме ние тези, като агенция, които се занимава с тази тема. Сега, ако се обърнете с искане за консултация към нас, ние имаме съответните научни знания, с които можем да ви предложиме такава консултация. Но е ясно, че трябва да се действа на всички фронтове – не може да се предприемат мерки за земеделските стопани, а да не се предприемат мерки, примерно, за индустрията и горивата. Ако ще говорим за горива, за това как автомобилната индустрия произвежда замърсители заради изгарянето на горива в колите, там също може да се търсят мерки. И ние Съответно, с съответната агенция можем да работим и да търсиме и допълнителни подобрени мерки. Въпросът е да се използва цялата информация, с която разполагаме при формулирането на предложения за политика. Председателят. Благодаря. С това можем да приключим тази точка в нашия дневен ред. Искаме да благодарим на господин изпълнителния директор за неговото присъствие днес тук и за толкова полезните отговори на нашите въпроси. И сега можем да преминем към следващата точка в дневния ред обмяна с, на мнение с представителите на комисията за третия и четвъртия пакет от законодателни предложения за автомобилната индустрия. Като се има предвид колко противоречия се повдигнаха от предходните предложения, включително и проблема с изключващите устройства и скандала с Volkswagen, ние следихме темата съвсем отблизо членове на нашата комисия поканиха и евродепутати от е, други парламентарни комисии. Госпожа Сикорска е тук, представител на комисията. След това ще й дадем първо думата, след това ще дам думата на присъстващите да зададат въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря за поканата за тази инициатива. Ние също сме убедени, че темата е много важна Направихме в началото на годината дискусия по втория пакет от предложения. Много важно е да е, поддържаме така достатъчно отворен канал с информация за нашите намерения и планове. Това и правим в момента с информация за, за, пакета, за третия пакет от предложения. Той е по-разработен, отколкото четвърти и можем там да ви представим нашите намерения. Ако мога да обобщя, от самото начало искахме да разгънеме процедура за изпитания на, е, по етапи. Това беше втори пакет. В трети и четвърти пакет, който ще бъде представен в началото на следващата година, трябва да се представят гаранции че има подходящата методология за изпитание в реални условия на шофиране за е, емисиите. В четвъртия пакет всъщност е, ще се е, говори най-вече за съответствие и за изпълнение на е, предвидените мерки. А третият е, пакет е, става дума за третия регламент е, за емисиите в реални условия. Ние работихме в много ограничени срокове. Започнахме в началото на годината и през септември вече приключихме с вътрешния анализ, с е, консултации, с неправителствени организации, бизнеса и всички заинтересовани страни. Сега сме във вътрешна процедура и евентуално пакета ще бъде прият преди е, края на годината. Какво се покрива от него? Няколко неща, които ги нямаше в предходния пакет. Първо, е, най-важното е измерванията в, на е, прахови частици в реални условия. Второ, така нареченото стартиране на двигателя без да е загрят също е, хибридните двига... коли. Има и други някои много технически въпроси. Ще се опитам да ви ги представя не толкова сложно. Ще се занимаем също с е, коефициента на е, съответствие и доколко прозрачен е той, каква информация е, се дава в сертификата за съответствие. И накрая има няколко елемента, които трябваше да бъдат разписани, а именно свързани с измерването на скоростите на определени видове е, моторни превозни средства, по-малки такива. Това е най-общо какво покрива пакета. Нека сега да говоря в подробности ще можем да обсъдим всички тези въпроси по-подробно. По-нататък, когато ще имате възможност за въпроси. Първо броят на частиците. Кои МПС са засегнати от тези разпоредби? Това са МПС с дизелови и бензинови двигатели. И двата вида двигатели са обхванати от регламента. Но има една основна разлика – дизеловите двигатели вече имат филтри за частиците, а бензиновите двигатели, които са основен източник на прахови частици, към момента не разполагат с филтри за частиците, с изключение на един модел. През следващите години, още преди влизането в сила на регламента, някои модели вече ще разполагат с бензинови двигатели, съоръжени с такива филтри. Um, in... Um, Установихме, че е възможно да се измерват частиците. генерирани от системите с пряко инжектиране може да се правят такива измервания с преносими системи за измерване на емисиите. Um, Тук има два важни момента. Тук, за разлика от емисиите на азотни оксиди, говорим за коефициент на съответствие, т.е. ще има възможност не за законови горни граници. може да се предвидят всякакви коефициенти на съответствие. Ако производителите предвидят съоръжаването с филтри, според нас ще могат да отговарят на изискванията до влизането в сила на законодателния акт през 2017-2018 година. Трябваше да обърнем внимание и на точността на измерванията. Много са напреднали вече преносимите системи за измерване на емисиите, но все още има някои неточности, които трябваше да бъдат взети предвид в законодателството. Предлагаме, както вече казах, не коефициенти за съответствие, а марш марш от 0,5. Предвиждаме също така и клауза за преразглеждане. С усъвършенстването на оборудването ще бъде намален и маржът. Вторият важен въпрос е стартирането на студен двигател. Тук обикновено емисиите са много високи. Те се наблюдават и регистрират по изпитванията на емисии в реални условия, но не се правят изчисления. В момента изчисленията по първите 300 секунди след стартирането на студен двигател се взимат предвид при измерването на емисиите. Основният въпрос, който трябваше да решим при стартирането на, студения, на студен двигател е как да бъдат включени тези 5 минути, тъй като от тях може да се повлияе окончателния резултат. Разгледахме различни варианти, спряхме се върху най-достоверния според нас, а именно добавянето на първите 5 минути тези 300 секунди се добавят към изчислението. Така се стига и до окончателния резултат за размера на емисиите по време на цялото пътуване. Към нас бе отправена критика във връзка с този метод но мога да отговоря на тази критика, че правим разлика между отсечки в градовете. Тук се правят изчисления отделни от изчисленията за цялото пътуване. Всъщност предвиждаме много строги правилата, и като правим отделни изчисления за градските отсечки, където замърсяването е най-голямо. Някои настояваха за стартирането на студен двигател да има отделни изчисления, да има специфични референтни коефициенти. Направихме проучвания по този въпрос. Проучвания за вероятните изчисления имаше разминаване, диапазон от 7 до 46 км, поради което и нямаше възможност за конкретни референтни стойности. Затова и не можем да ви представим референтни стойности за отсечките след стартиране на студен двигател. За това се спряхме и на първата възможност, а именно включването на първите 5 минути. По въпроса за стартирането на студен двигател спряхме се и на противоположната хипотеза стартиране на горещ двигател. Защо? Защото понякога МПС стартирани на горещ двигател генерират повече емисии в сравнение с стартирането на студен двигател, което всъщност не е логично. Третият важен елемент, на който се спряхме, е оборудването за последващо третиране. Тези уреди трябва да могат да се регенерират, което се отразява върху крайното количество на емисиите. Взели сме предвид тези периоди на регенериране. Така има възможност за по-голяма точност при изчисляването на крайния резултат. Следващият въпрос е свързан с хибридните превозни средства. Трябва да се вземе пред, предвид и техните показатели в реални условия на движение. Имахме някои проблеми във връзка с методите на оценка. Към момента методите на оценка не са точни. Те се основават само на показателите, свързани с емисиите на въглероден диоксид – ние въведохме методи, които отчитат и показателите, свързани с емисиите на азотни оксиди. На последно място е важно да се отбележи, и въпросът за сертификата за съответствие. Какво предлагаме тук? Предлагаме предоставянето на задължителна информация за съответствието за отделни превозни средства. Така ще постигнем три цели. Първо ще постигнем повече прозрачност. Потребителите ще могат да знаят дали са добри или не толкова добри показателите на дадено МПС. На второ място ще стимулираме автомобилопроизводителите да работят за по-добри показатели. Трето, ще може да се правят сравнения между резултатите представени от производителите и резултатите изчислени от независими органи. Всичко това ще е от полза за всички заинтересовани страни. В добавка към информацията за коефициента на съответствие ще бъде постигната много по-голяма прозрачност. Виждам, че вече много си надвиших времето, но мисля, че бях изчерпателна. Ако имате някои допълнителни въпроси, върху които не съм се спряла или не съм се спряла достатъчно подробно, с удоволствие ще ви отговоря. Благодаря. Благодаря ви за представянето. Започваме разискванията. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията че участва в днешното ни заседание, че ни предостави по-подробна информация по законодателните предложения. Всички можем да се обединим около това, че са необходими по-ефикасни изпитвания на емисиите, като се има предвид това е изключително важно процедурата по изпитване действително да дава точна представа за размена на емисиите и да допринесе за сване на стандартите за замърсяването. Ще се спра върху два въпроса. Първо, броят на частиците, върху който се спря комисията в уводното си изложение. Много се радвам, че се предвижда въвеждането на преносими системи за измерване на емисиите с цел намаляване на броя на частиците, но не съм сигурна, че наистина ще може да бъдат измерени всички частици. Към момента продължава да има възможности за вратички. Производителите могат да злоупотребяват с системата, могат да вграждат двигатели, които да произвеждат голям брой частици, които не могат да бъдат измерени от действащата система. Настоящата горна граница и използваните съоръжения за измерване обхващат ли наистина частици с всякакви размери или някои частици няма да бъдат обхванати от разпоредбите? Съответно мога да преформулирам въпроса си. Какво смятате да предприемете, за да могат и най-малките частици да бъдат обхванати от разпоредбите? Измервателно коригиращите устройства. Точка 23 от преамбила според мен е стъпка в правилната посока. Цели се ограничаване на използването на такива устройства. Но националните компетентни органи могат да излязат със свои альтернативни предложения. Ще гарантираме ли така, че те адекватно ще прилагат действащите европейски правила? Във връзка с това искам да знам кога комисията ще излезе с хармонизираните си насоки за измервателно коригиращите устройства, ще бъде ли това част от задължителната процедура за типово одобрение на национално равнище? Ще бъде ли поставена процедурата на основата на наистина най-високите постижения на техниката, така че да няма възможности за злоупотреби? Господин Хербранди, благодаря господин председател, благодаря и на комисията. Имам два технически въпроса и един въпрос от по-процедурно естество. Първо, праховите частици и филтрите. Ако правилно съм разбрал, филтрите не се влияят от температурата, т.е. от това дали двигателят е горещ или студен те функционират независимо от промени в температурата на двигателя. Тогава защо да правим разлика между стартирането на студен и стартирането на горещ двигател? Вторият ми въпрос е свързан с коефициента за съответствие. Независимо какъв термин използваме, знаем до какво се свеждат нещата. Допускат се емисии, надвишаващи с 50% законовите горни граници. Това означава, че ако се използва такъв коефициент на съответствие от 1,5, то тогава преносимите системи за измерване на емисиите не биха били подходящи за целта, не биха били достатъчно точни. Достатъчно това ли е основанието за решението ви за коефициент на съответствие 1,5? Защото това е доста голямо разминаване. Последният ми въпрос е свързан с срещите на техническата работна група. Преди две седмици комисията ни предостави списък с участниците в тези срещи. 18 май, 16 юни и 8 септември. Това са датите на заседанията на тази група от тази година. На всички тези заседания над 50% от участващите са били представители на съответните промишлени отрасли, на производителите – Запознах се с списъците на участниците. Установих, че държавите членки до голяма степен не са били представени. Били са представени изключително малочислено, като се има предвид, че става дума за работа от политическо, а не толкова от техническо естество. То бихте ли могла да ми обясните, защо повече от половината от участващите в тези заседания са били представители на производителите? Благодаря, господин Ейкхаут. Благодаря. И моят първи въпрос е свързан с коефициента на съответствие. По време на предходната ни размяна на мнения ме коригирахте, затова сега ще използвам правилните термини. Не говорим за коефициент на съответствие 1,5, не говорим сега за азотните оксиди, а за праховите частици. Става дума за коефициент на съответствие от 0,5. Но всъщност крайният резултат е, че законовата горна граница може да бъде надвишена с 50%. Независимо от това какъв термин използваме – коефициент на неточност или коефициент на съответствие. В случая променяте горната граница, договорена по време на законодателната процедура. С други думи, МПС могат да генерират повече емисии от предвиденото в законодателния текст, от това, за което сме се договорили. Няма технически основания за това в случая, тъй като ако се вгради филтър, то ще може да бъдат постигнати и по-низки горни граници. Производителите ще могат да се вместят в тези граници. Сега водите разисквания с производителите, но всъщност окончателното ви решение ще се свежда до една много проста мярка, именно дали производителите ще са готови да вградят филтри или не. Кои държави членки ви принуждават да действате така, както действате в момента? Защо отново разводняваме стандартите, за които се договорихме, при положение, че няма технически основания за това. Производителите чисто и просто трябва да вградят филтри. Не мисля, че това е чак толкова трудно. Бихте ли ни обяснили основанията за настоящите си действия? Вторият ми въпрос се отнася до нещо, което не упоменахте. Става дума за насоките, процеса за изготвяне на насоки за измервателно коригиращите устройства. Какъв е методът ви на работа тук? Мисля, че отново ще попаднем в типичната европейска клопка, а именно ще разпишем изключително подробни процедури на ниво технически комитети. И ако някое устройство само минимално не отговаря на това, което сме разписали, то това вече няма да е измервателно коригиращо устройство. В момента, в който започнете да разписвате много подробно, ще има възможности за такива вратички. Няма технически основания за това да няма софтуер, който да не дава възможност за привключване. Мисля, че отново ще попаднем в типичната клопка. Именно ще предвиди много подробни, много технически разпоредби и така ще подпомогнем производителите. Те ще се запознаят с насоките си и много лесно ще могат да ни надхитрят, като кажат не, в конкретния случай не става дума за измервателно коригиращо устройство. Госпожа Пьерик. Въпросът е свързан и с поразумението за климатичните промени. Някои производители отговарят на изискванията, произвеждат и вграждат съответното оборудване – Преносимите системи за измерване на емисии са довод в полза на коефициент на съответствие от 0,5. Този марш ще допуска много повече неточности при измерването. но по-настоящем производителите се вместват и в рамки от до 0,3. Така че според мен има възможности дори за по-нататъчно подобряване на системите за измерване. Трябва да предвидим по-съвършени разпоредби, за да се справим с неточностите на настоящите преносими системи за измерване. Поели сме такъв ангажимент по споразумението за климатичните промени. Um, Господин Данс, нека назовем нещата с истинските им имена, когато говорим за коефициента на съответствие от 0,5. Един въпрос във връзка с процеса. Защо отново комисията е направила прогнозни разчети за настоящата технология, които са много по-низки от коефициента на съответствие? Вашите прогнозни разчети са, доколкото знам, в размер от около 30%. Така че не разбирам защо е предвиден този коефициент на съответствие? Кои държави членки настояват за стойността 0,5? Производителите на катализатори ни информираха, че може значително да се намали броят на частиците. Така че, какви са основанията за действията ви? Вторият ми въпрос е за стартирането на студент двигател. Защо са необходими на колата 300 секунди, за да се загрее двигателя. Това не ми се струва много убедително. ако се предвиди тази стойност, то няма ли да се обезмисли изцяло ефекта от стартирането на студен двигател? Госпожа Дали зададе въпрос за малките частици. Ако се съсредоточим само върху най-малките частици, то тогава ще се съсредоточим върху проблем, който не е чак толкова остър от гледна точка на общественото здраве. Реалният проблем са онези частици, които проникват много по-навътре в човешкото тяло. Турмес. Благодаря, господин Турмес. Um, Благодаря. Много добре си спомням, когато ни посетиха служители на EPA малко след Дизелгейт и скандала с ФАОВ, тогава мислех, че решението на кризата е тестове в реално време. И бия ни каза точно обратното. Те казаха, когато всичко се запише подробно, се отваря вратата към огромни измами. Поради тази причина BA може да преценява точно какво тества. В САЩ имаме орган, който проверява и той не споменава конкретните показатели, за да не даде възможност производителя да ги достигне. Ние правим точно обратното. Нека да направим така, че да не паднем пак в тази клопка. След това за Ауди. Отново, калифорнийския орган установи, че има европейска фирма, която прави такива хитрини. Сотици хиляди може би не милиони, и все пак от тези коли са в Европа, а много малко от тях са в Калифорния. А комисията си мълчи. Комисията не говори за Ауди. А калифорнийските власти много говорят за Ауди. Може ли да обясните? Чувате ли се с Калифорния? Какво ще направите? I have not other request. Няма други искания от членове на комисията. Давам думата на комисията за отговор. For... Благодаря. Благодаря за въпросите. Не съм изненадана от коментарите и от съмненията. Смятам, че този дебат и цялата среда е свързана uh, Може би ще е добре да се обсъди RD3 и 4. Напълно разбирам безпокойствата ви и гледам сериозно на тях. искаме да има прозрачност, да дадем всичко възможно от себе си. Това, което ви казвам, не идва само от Техническия комитет на комисията. Помагат ни НПО, научни институти, дружества, държави членки. Това не е просто някакъв си технически комитет, скрит някъде в някой шкаф на комисията, който излиза с предложение и това по никакъв начин не, не е свързано с изпитвания при реално шофиране. Не, не е така. И така започвам да отговарям. Надявам се да не пропусна нищо. Размерът на частиците. Да, така е. За момента можем да говорим само за 23 нанометрови частици, но това е резултат от наличните технологии. Това не се дължи само на това предложение, че сме разбрали, че трябва да се отиде по-нататък, да бъдем по-взискателни за размера. Работата по тази методология започна преди две години в Женева. Работим по въпроса. Трябва да напредна нашата работа. Въпросът се повдигна отдавна. Работим, ще продължим да работим. Не мога да ви кажа дали ще бъде тази година или до година, но работим и това ще бъде включено в законодателството. Това предложение отразява максималното, което може да гарантираме за конкретния размер на частиците. Следващият въпрос за указанията. Не съм ги пропуснала, просто си пресрочих времето. Зададахте въпроси, за това сега ще отговоря. Работихме по указания. Пак казвам, не само ние тук, на адреса на комисията. Работихме по такива указания с колегите от GRC, т.е. съвместните научни комитети JRC. Разгледахме случващото се, разгледахме различните устройства, които могат да бъдат поставени в автомобилите и не възнамеряваме да променим основните правила за тези устройства. Мисля, че това е ясно. Какво трябва да направим? Процесът, който се извършва от органа за издаване на одобрение на тъпа, да следва едно и също тълкование във всяка една държава, за да няма пробиви, т.е. една държава по един начин, друга по друг. Излизаме с конкретни правила по процедурата, тъй като правилата са достатъчно ясни. Що се отнася и до избраната, и що се отнася и до изключенията. Възнамеряваме да имаме един списък с евентуални устройства, които да се заложат в автомобилите. Това ще бъде отворен списък и не можем да предвидим какво ще се случи в бъдеще, затова ще бъде отворен списък. Надявам се да не е много дълъг. Искаме обаче да излезем с указанията преди края на годината. стратегиите за защита на двигателите. Това е част от втория пакет плюс указанията. Тези два документа трябва да са достатъчни на този етап, за да се направи коректна оценка на стратегиите за защита на двигателите и съответно влагането на такива устро, устройства, ако такива устройства се залагат изобщо що се отнася до това колко са чувствителни филтрите на температура. Ще попитам колегата експерт за такива филтри, за да каже дали те са чувствителни към температура или не. Но преди това ще отговоря на въпросите, свързани с фактора за съответствие, или както и да го наричаме, марш за съответствие и така нататък. Казах го в началото. Ако нямаше дискусия по АРД пакет 1, никой нямаше да бъде изненадан, че има такъв марш или възможност, която е дадена, свързана с оборудването, което изпитва емисиите при реални, <clears throat> при реални условия. Може да се нарича фактор на съответствие, може и да, и да не се нарича. Но не това бе обсъдено подробно от началото на годината. Оборудването е ново. Трябва да видим дали работи по-добре или по-зле. Дали работи различно по различните отсечки. Това е естеството на инструмента, който се използва. Господин Кербранди попита, дали това е свързано с оборудването, дали то е пригодно да, тригодишно изследване направихме с съвместните технически екипи по а, тези преносими системи за измерване. Има възможност да се измерват, но това оборудване, такова каквото е днес, не е идеално. Ще кажа още едно. 0,5. Дали е достатъчно или е свръх, или как да го сметнем. Това е под стоеността, която трябваше да включим. Защо? Защото когато избрахме 0,5, сравнихме е оборудването от лаборатория в лаборатория. Не включихме факта, че може да има влияние на условията на шофиране, на горивото, влияние, което да идва от отсечката, по която се пътува. Тоест, ограничили сме се само да разглеждаме тези системи от лаборатория в лаборатория. и това няма нищо общо с промяната на регулаторните лимити. Няма да ги променяме. 0,3 една година, 0,2 следващата година, но това не е дискусия свързана с фактора за съответствие. Там, когато говорихме, включихме други елементи, не само оборудването. Не е някой в комисията е измислил това. Не, три години проучваме този въпрос производителите на катализатори ще ви кажат, че има под 0,1 и съответно нека това да бъде долната граница. Има такива, които измерват с 300% неточност. И това сме го чули. Нужно е да имаме добри научни аргументи, които да подкрепят варианта, който сме избрали. Ние не сме избрали варианта, при който имаше 300% грешка, нито най-низкия. Ние искахме да разчитаме на аргументи и доказателства. Видяхме доказателствата и доказателствата показват, че това е минимума днес, който трябва да се заложи при законодателните ни работа за тези подвижни или преносими системи. Въпросът за процедурата и как се организира работата. Прав сте, и, както винаги, този сектор на промишлеността е представен, всеки може да се присъедини, ако искат НПО да участват, да заповядат. Ако имаше 50 НПО, които искат да участват, можеха да дойдат. Всеки може да, да дойде на тези заседания. Каним всички. Но не може да принудим някой да присъства. Или пък да забраним присъствие. Трябва обаче да управляваме тези срещи така, че да се даде на всеки думата и да стигнем до коректните заключения. За коментарите на участието на само две-три държави членки. Не забравяйте едно. Държавите членки вече четири пъти са обсъждали това предложение в контекста на TCNV. Постоянния комитет в който представяме е, тези предложения. Така че държавите членки са част от дискусията. Тези, които бяха на стането на работната група, са тези, които имат допълнителни интерес и които ще ни помогнат да изготвим правилата. Това е естествено. Не забравяйте, че от самото начало тези държави членки участват на стане на комитета. Yes, well, uh, on 30 seconds, uh... За 30-те секунди. So cannot... Това е част от определението, така че не може да променим определението. Така се определя студения старт на двигателя по международни стандарти. Един интересен въпрос за прекалените подробности или прекалено общите постановки или независимото изпитване. Напълно сме съгласни с вас. Въпросът е, както знаете, законодателството днес дава определени възможности и поместимо ограничени възможности. Съгласни сме с вас и поради тази причина сме излезли с регламента за одобрение на типа моторно превозно средство – трябва да има внезапни проверки или проверки за съответствие. Мисля, че най-добрият начин тази позиция да стане факт е да подкрепите регламента, който сме предложили в дискусите с съвета. Напълно сме съгласни с вас. Става дума за правила, а правилата не са в момента част от рамката. И накрая въпроса за температурата и филтрите за частици. Благодаря. Трябва да кажа, че бях изненадана от въпроса. Явно има неразбиране на това какво правят тези филтри и какво не правят. Вярно е, че има филтър, който улавя, но ако има огромен брой емисия частици в емисията, филтъра ще хване част от него, а останалата част ще избяга, т.е. ще излезе в атмосферата. Изненадвам, че имате информация, че МПС с TPF са под 1 до 11, защото това не е вярно. Данните от ИСС показват, че ако се отиде с тежък товар или при 0, при 0 градуса, то тогава се увеличава от 1 на 10 като стойност. За тежките горива, горива, които са на пазара, но не навсякъде, 5% от пазара, да речем, ги предлага, това ще добави още 4%. Така че виждате как едно МПС, което се предполага, че е много под горната граница, вече го надвишава. 8 пъти, примерно и преминава горната граница на Евро 6. И това казахме, нека да не се занимаваме с тази информация, нека да видим как, колко измерва оборудването, което измерва едно и също. Това, което направихме е следното. Сложихме едно МПС в лабораторията, много МПС-та в лаборатории и в различни лаборатории много и изпробвахме най-различни измервания. Те показаха 50% несигурност. Тези 30% са за един инструмент, който не бе подходящ. Той се разваля при а, стайна температура. Не можем да го включим в законодателството, като той не може да се използва при процедурата. Uh, um, Това е всичко за момента. Think... Благодаря. Има ли допълнителни въпроси? Не отговорихте за Ауди. Говорите ли с калифорнийските власти? Не. Вчера вечерта се излезе този случай, така че не, не сме говорили с Калифорния и техния борт за чистота на въздуха. Постоянно се появяват такива проблеми и ще видим какво може да направим и какво може да научим от тях. Okay. Thank you very much. Благодаря за отговорите и за това, че бяхте тук днес. Последната точка от дневния ред. Правило 106. Радиоактивни вещества бентазон всички колеги и служители. Моля, дайте ни възможност да продължим заседанието. Не приключи заседанието. Който иска да си тръгне, да го направи, но заседанието продължава. And, uh, uh... Давам думата на докладчика Господин Поц. Yes, you, Благодаря, господин председател. Благодаря и на толкова голямата щедрост на колегите, които така тихо напускат залата за голяма изненада да ви кажа до ми идва с повдигането на възражения, но не мисля, че може да се въздържа. Отново става дума за възражение за проекто законодателен акт на комисията по член 106, по правило 106 и отново става дума за възобновяване на одобрението на, на разрешително за вещество. В случая става дума за бентазон, който се използва в земеделието. Той има много висок е, потенциал да се появи в, е, повърхно, в е, почвените води и съответно се използва като пестицид, който има своите ограничения. В момента се наблюдава подобен потенциал той да се появява в водите в цяла Европа. То е вещество, което нарушава ендокринната система. Тук е, става дума и за изпълнението на регламент 1107. Става дума за възобновява, е, възобно, че възобновяването на разрешителното нарушава целта на регламент 1107 и е против основ, някои членове на е, основно полагащите актове. До Предлага се разрешение да, то да въжи до 2032, независимо, че комисията не разполага с данни, които да потвърждават безопасността на това е, вещество. и реално те в момента изискват подобни данни все още е, няма е, такива данни и цялата процедура за потвърждаващи данни е, подлежи на критика, защото тези данни трябва да са налични преди да се излезе с разрешението. Има и решение на омбудсмана по 2016 по същия е, тия въпроса, а именно практиките на комисията за издаване на разрешителни за пестициди като е, там се казва, че комисията трябва да прекрати процедурата за потвърждаващи данни. Комисията приема съответната е, решение и сега е време да видим как те си спазват е, ангажимента. I compare to the objection on active substance glyphosate тук е, проблема не е толкова тежък, колко с глифозата, но все едно е, е от ключово значение. Ние, ако е, се съгласим, ще се окажем в положението, че се дава разрешително за използване на вещества, които не са безопасни и които разрешителни не отговарят на съществуващото законодателство не следва да се дават разрешителни за 15 години, преди да има съответно научна оценка, преди да има а, тестове, преди да се оцени потенциала за вредно въздействие, преди ЕФСА да направи експертни консултации по отношение на токсикология, остатъчни вещества, поведение е, и така нататък. Призовавам колегите да подкрепят моето възражение, надявам се, че ме разбират, да искаме комисията да преразгледа предложението си. Благодаря. Благодаря. Тур, мистер Яр. Нека да дадем думата сега на депутатите в залата, господин Яр. Yeah, äh. Благодаря. Добре е, според мен, че изтъкнахме, че става дума за законодателен акт за изпълнение. Тоест, парламентът участва само косвено. Не пряко, останалите подробности следва да бъдат договорени съвместно от комисията и съвета. Имам някои опасения в качеството си на експерт по селското стопанство. Опасения във връзка с двойното решение. С използването на дихотомия. Добро или зло. Но нещата не могат да се разглеждат така упростенчески. Мога да ви дам един пример. Кафето също съдържа ендокринни дизруптори, но никой не би помислил да забрани консумацията на кафе. Не става дума за конкретното вещество, а за това как се използва то и в каква концентрация. Можем до безкрайност да говорим за това как трябва да се използва бентазонът в селското стопанство. Според мен това няма да ни даде обаче основание за възражение, тъй като трябва да бъдат доуточнени възможностите за употребата на това вещество в селското стопанство. Текат научни изследвания по този въпрос. В случая става дума за препарат за растителна защита, Препаратите за растителна защита защитават някои растения, други не. Това е типично за тези препарати. Мисля, че когато тези продукти се използват надлежно, когато действат съответните ограничения, то възражения, подобни на възражението, представено от колегата, не са основателни. Това бе мнението ми накратко. Аз съм против това възражение. Благодаря, госпожо Галин. Много се радвам, че господин Пот започва да му идва до гуша с от подобни възражения, защото и на мен ми се случва същото, но нека все пак да кажа. Неколко кратно съм коментирала. Не може непрекъснато да казваме, че комисията си превишава правомощията, защото не ни харесват мерките, които тя предлага. Комисията всъщност прилага това, което се очаква от нея в изпълнителната й роля. Така че чисто като процедура ние не можем да възразяваме. Мисля, че е, се подиграваме с себе си и нашата комисия, когато правим това. И се надявам някои хора вече да го осъзнаят и да прекратят. А що се отнася е, по същество, е, има някои проблеми с е, подробностите, които са изложени в текста. Няма да се спирам на всички, но нека да очертая нещо, което е много важно, а именно, че омбудсмана не се цитира правилно. Там се призовава комисията да престане с използването, така се казва в документа, да престане с използването на процедура, за процедурата с потвърждаващи данни. Докато решението на омбудсмана всъщност съгласи да се използва само при е, необходимост в ограничени случаи. Не се казва да се прекрати използването. Също се е, казва да се даде приоритет за да се намери липсващата информация преди да се даде образование. Това ме води до следващото ми заключение. Когато комисията използва процедурата за потвърждаващи данни, се твърди, че те нарушават регламент 1107. Но тук се иска само данни за потенциално въздействие върху ендокринната система. А, като има единствено данни, че тези вещества от едно изследване върху плъхове, че може да има подобно действие. И ние сега се опитваме да определим нови критерии. В момента не е приключено изследването. Не казваме, че не трябва да се определят тези критерии, но не може да се спира е, издаването на разрешително на базата на едно още незавършило изследване. Ако продължава, е, да сега казва се, че ако дадем разрешение за 15 години, то не може да бъде отнето. Напротив, ако се установи, че продукта е, е не че е вреден, има достатъчно процедури, с който той да бъде изваден от пазара. Така че не можем да се страхуваме от е, едно подобно разрешително. Не може да спираме всяко е, разрешително за какъвто и да е било вещество, докато не се докаже, че те не са, нямат е, отрицателно въздействие върху е, обмяната на веществата. Не може да се процедира по този начин за всяко и вещество, което евентуално излиза на пазара. Господин Гербранди? Благодаря, господин председател. Ако трябва да бъда е, честен, аз нямам написано изказване, защото искам да чуя какво казва комисията и да ми поясни защо са решили да вземат такова е, да предприемат тази стъпка. Госпожа Хоган, благодаря. Благодаря за протеста. Ние, зелените, абсолютно заставаме зад вас. И става дума не само за вещества, които вредят на ендокринната система. Комисията, примерно, е, каза, че не е завършено изследването за токсичността. И е, принципът за предпазливост е основополагащ е, за нас. омбусмана, е, има своите заключения и ние не можем да ги поставяме под въпрос. Той казва, че тези практики трябва да бъдат предкратени. Все още се очакват данни. И трябва да е напълно ясно, че е, дори за 15 години, когато се дава това разрешително, трябва да сме наясно какви ще са въздействията. Тук Става дума не само за подкопаване на здравето на е, гражданите, но и за подкопаване на доверието към комисията. Отново тук е, е, повдига въпроса за принципи, стандарти и така нататък. И след като ние не си спазваме дори нашите принципи, нашата работа не вземаме на сериозно и те няма да имат доверие към нас. Сега Надявам се, че е, зад, че ще съберем необходимото мнозинство за това възражение. Благодаря, председателят. Благодаря. Нека да чуем сега представителят на комисията. Заповядайте. Uh, Благодаря. Добър вечер. Аз е, не съм тук за първ път е, при коментар на възражение и мога да ви кажа, че не се радваме, разбира се, на подобни процедури. Бентазона в момента на 30 юни разрешителното за използването му ще изтече. Сега обсъждаме нашия проекто текст на първо четене, минава през регулаторен е, комитет. Процеса за одобрение на подобни продукти, свързани с растителна защита, минават през два етапа. Тоест, страните членки също ще могат да изкажат своето становище. Тук се изразяват безпокойства за замърсяване на водата, също за вреди върху човешкото здраве, но също и чисто процедурни въпроси, като процедурата за потвърждаващи данни. Нека да коментирам именно това. Омбудсмана и тук повтарям това, което каза госпожа Гърлин, не призовава за прекратяване на използването на тази процедура. В решението си е, омбудсмана постановява използването на тази процедура на базата на предходни законодателни актове. Директива 91404 няма изрична разпоредба в това отношение. Процедурата е предвидена по регламент 1107 в момента. И там не се казва не използвайте потвърждаващи данни. В регламента се разрешава да се използват такива данни в два случая – първо, когато има нови изисквания, които са формулирани по време на от процеса на оценка, след като е подадена съответната заявка. И във втория случай може да се използват потвърждаващи данни, ако има нови данни научни, по които са установени по време на процеса на подаване на заявката. Сега, по отношение а, на въпроса дали това вещество засяга ендокринната система. Тук трябва да говорим и за това как, как точно е формулирано а, потенциалното вредно въздействие. Използването на потвърждаващи данни в този смисъл могат да се използват, за да се покаже дали има такова въздействие е, съответното вещество. ЕФСА направи оценка при класифицирането на бентазона, когато го сложи в категория 2. той е бил сложен в съответната категория преди много години и там няма изискване за това да се оценява токсичността му и, токсичността му. So, the CLP regulation does not foresee any classification for в е, е, е, регламента не се изисква да се правят съответните оценки и подаващите заявка за разрешение не може да очакват, че ще трябва да дават доказателства за токсичността или ендокринното въздействие на бентазона в момента, когато са подавали оценката. По времето на оценката са се появили нови данни, нови научни данни. По тази причина комисията иска от подаващите заявлението да е, предостави съответните дати. Данни. Е, крайният срок е 2018 година, декември. Защо се поставя под въпрос също и безопасността на това вещество? Тук става дума за потенциала му да влезе в подпочвените води при неправомерна употреба. Това не се оспорва. Заявителя за разрешително дава съответните има съответните изброявания на потенциалното използване. Използвам модел, така наречения фокус модел за оценка на въздействията, където се оценяват различните видове почви и климатични условия, т.е. не става дума само за един регион или един почвен вид. Много подробен е модела, който те използват – When the risk assessors, EFSA and the rapporteur member state, applied this well-established model, this resulted in several safe uses of pentazone as regards groundwater. При прилагането на този модел се оценяват няколко различни употреби на веществото и в различни концентрации. Използват се различни представителни статистически данни и всъщност само в един от случаите се установява, че може да има възможност за проникване в подпочвени води, значи от 9 възможни. Одобрението на веществото процеса на одобрение обръща внимание и на страните членки, които трябва да отделят, да, да следят за е, мерките за ненавлизане на веществото в е, подпочваните води. Страните членки не са задължени в такъв смисъл да спазват и принципа за взаимно признаване. На базата на нашия проектотекст ние не считаме, че е, пред, пред, нарушаваме правомощията си или излизам, отиваме по-далеч от нашите правомощия в това отношение – нито пък сме в нарушение на решението на омбудсман. Не се нарушава според нас и принципа на предпазливост. Комисията има право да подаде проекто текст за одобряване на това активно общество с съответните предписания за безопасната му употреба. Председателят, благодаря. Отново давам думата на нашия колега, който прави възражението, господин Поц. Нека да се обърна към уважаемия колега от НП. Аз не възразявам срещу вашите аргументи. Аз съм против периода, не поставям под въпрос периода на разрешителното, не поставям под въпрос из, използването му естествено, то може да бъде използван, но не по този начин, не за 15 години. Имаме нужда от данни, за да разберем дали веществото е безопасно. И нека да ви кажа, много сериозно възприемам този въпрос. Разбирам а, така разликата а, в позицията ни Разбирам, че предпочитате така американския модел на базата на оценка на риска. Аз лично пък предпочитам да се прави, да се прилага принципа на, за предпазливост. А, що се отнася до комисията, благодаря, че просто потвърждавате моите констатации. Председателят, благодаря. С това можем да приключим дебата. На 8 ноември ще се гласува в нашата комисия текста. И с това можем да приключим нашето заседание и ще се видим утре сутринта.